Ja. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, darf Sie alle ganz Скъпи колежки и колеги, поздравявам ви най-сърдечно в началото на нашето заседание през първия ден от тази седмица. Позволете ми от името на всички да поздравя особено сърдечно е, Госпожа Майра Гейган Куин, е, член на Европейската комисия, отговаряща за научни изследвания, иновации и наука. Преди да дам думата на госпожа комисаря, е, ще ви запозная с някои промени е, в дневния ред. Пета и шеста точка ще променят местата си. Едва ли някой ще възрази. По отношение на протокола нямаше постъпили възражения или въпроси, така че го приемаме. Но, що се отнася до съобщенията на председателя, ще ви помоля да ме изслушате и да запознаете и членовете на вашите политически групи с тези съобщения. Първата точка. Първото съобщение е свързано с трилога. Приключихме с трилога госпожа Брент, нашия докладчик и всички останали колеги с трепет очакваха резултата от преговорите. Нещата приключиха, така че нещ процесът не е блокиран, а това можеше да се случи. Всички от тези, които не успяха да прокарат вижданията си, просто претърпяха неуспех. Миналата седмица имахме дълги разисквания по първото постигнато споразумение, няколко указания от моя страна. Има известна оценка вече за начина по който бе постигнато това първо споразумение. Около 70% е този резултат. Самата цифра не е чак толкова тревожна, но Споделям тревогата на някои от председателите на политическите групи, че споразуменията на първо четене е, не винаги се отразяват добре на цялостния процес. Има естествено и комисии, в които нещата стоят по друг начин. Там могат е, да се постигнат е, споразумения по отделни, детайлни въпроси, които не са спорни. Но важно е да помислим и да поработим по този въпрос и да коригираме каквото можем, така че да не се получават неблагоприятни въздействия. Би трябвало естествено да се съобразяваме с правилника за дейността. Когато се постига споразумение на първо четене, трябва да спазваме отделните етапи от процедурата, които са предвидени. Така че ще ви бъда много благодарен, ако споделите е, това съобщение с е, вашите колеги. И още нещо, за което много дълго сме разговаряли с координаторите. Комисията за околна среда е, предвижда един е, доклад е, по собствена инициатива във връзка с емисиите от парникови газове. Ние бихме желали също да бъдем включен по някакъв начин в това досие с становище. Аз заявих нашето желание съгласно 51. Околната, комисията по околна среда отхвърли това. Сега ще трябва да проведем разговори с господин Йолайнен и той предлага нещата да станат на базата на член 50. Важно е във всеки случай да констатираме съвсем прецизно, съвсем точно по кои е, въпроси ние е, сме ресорната водещата комисия, ние сме компетентни, така да се каже. И за това е, съответно ще получим едно е, професионално разработено становище за това за кои аспекти и въпроси отговаряме ние като комисия. Това ще го съобщя и на Комисията за околна среда. Един-два пъти допуснахме други комисии да ни се бъркат в работата и да ни вземат част от функциите. Е, мисля, че най-сетне трябва да има яснота така че и това е едно съобщение, което ви моля да предадете на останалите колеги от вашите политически групи. Междувременно вече поздравих колежката Бред за успешното приключване на трилога. Сега го правя вече и в нейно присъствие. Виждам, че тя влезе в залата. Аз нямам други съобщения за вас. Ако вие обаче имате някакви други съобщения, много ви моля да ми ги съобщите. Ако не, ще ми позволите да премина към четвърта точка. Посещение на Мойра Гейган Куин, член на Европейската комисия, отговарящ за научни изследвания, иновации и наука. Още веднъж поздравявам най-сърдечно госпожа комисари и я моля в кратка форма да изложи основните моменти, на които желая да се спре. Госпожа комисар, имате думата. Много се радваме, че сте сред нас. You, Благодаря, господин председателю. Уважаеми госпожи и господа, благодаря на вашата комисия, че имам възможност сега да бъда с вас, да говоря по отношение програмата на комисия 2011 в областта на научните иновации и изследвания. Беше прията инициативата на 6 октомври и светлината на Европа 2020 година, иновационната осма рамкова програма се насочва към устойчиво развитие. Ние бихме искали също така да видим как можем да постигнем по-добро въздействие на нашето финансиране чрез повече иновация. Трябва особено внимание да се предостави на европейските партньорства по иновации, но след малко ще се върна на тази тема. Опростяването в дизайна и изпълнението очевидно ще са ключови аспекти, които ще насочват работата ни в осмата рамкова програма и със сигурност ще, ще бъдем насочени и към изпълнението на нашите заложени цели за 2014 година. Освен това, от седма програма ще ни даде възможност да анализираме и да вървим към осма програма. Някои въпроси са свързани с е, структурирането на осмата програма, какви са приоритетите, какви инструменти да се използва, за да се постигнат целите на Европа 2020, особено в областта на иновациите. Заинтересованите страни ще бъдат търсени с широка консултация преди комисията да приключи законодателните си предложения по 8 рамкова програма. По този начин ще се зададат основните ключови въпроси, прияти 2011 година. Приемането на законодателните предложения за новата рамка е запланирано за края на 2011 година. Въпреки напредъка през последните години, в крайна сметка все още бавно се развива напредъка в научно-разследователската работа. В този контекст е необходимо наистина да се стъпи върху е, заключенията от Лисабонския договор и предложенията за 2012 година, както и Европейското пространство за научно-изследователска дейност, за е подкрепене на мерки, които да могат да устранят съответните пречки пред мобилността и сътрудничество. Рамковата програма ще бъде разработена в синергия с следващата рамкова програма както и всички останали инициативи Европа 2020 година. Дигиталната е, програма, е, младеж, свободата на движението на младите хора, индустриалната политика и така нататък. Тази рамка е изключително важна и амбициозна и комисията наистина активно участва съвместно с Европейския парламент за създаването на рамката. Първо в рамките на консултацията 2011 година, а след това вече окончателното предложение за 2012. В крайна сметка, с края на 2011 година, ще се създаде програмата за европейска биоекономика и инициативите 2020 година година, които предизвикват е, наистина е, по-голямо развитие на биоекономиката до 2012 година със съответно постигане на записаните цели. Съобщението включват всички аспекти на промишлеността, селското стопанство, биоекономиката. А сега, основните елементи, а именно инициативата за иновация на Съюза – Консултирах се с всички заинтересовани страни участници относно предложенията за дейности, които трябва да се включат в тази водеща инициатива. Въз основа на всичките коментари, които получих и анализа ни на силните и слабите страни на екосистемата е, в областта на иновациите в Европейския съюз, ние включихме 10 основни елемента. Мерки за подобряване достъпа до финансите. Е, трансграничен режим за рисков е, инвестиционен капитал с участието на Европейската инвестиционна банка и инструмента за споделяне на риска с цел подпомагане иновационните фирми и инвеститори. По-нататък ще засилим дейността си по а, е, научните инициативи а, е, с цел 2014 година да има по-голямо стиковане между европейските националните политики в областта научно-изследователската дейност, да няма пречки за мобилност на научни работници и прехвърлимостта на пенсионните права да бъде спазване а необходимо е да има достъп за резултатите на всякакво научно-изследователска дейност, която се финансира от публични финанси и наследника на рамкова програма 8 всъщност е насочена към тази посока. Трябва да се засили технологията, научно-изследователската дейност и всичко това възоснова на работата на съвместния център за научни изследвания. На трето място – съвет за ръководство в Европейското научно-изследователска дейност и етикет за отлична дейност на следващо място. Научно-изследователска програма в публичния сектор и таблицата с резултати. Ще се създаде един иновационен пилот, който ще даде възможност за социално-иноваторска дейност и част от Европейския социален фонд. На пето място комисията създава цели, специално създадени бюджети за обществени поръчки, иновационни продукти и услуги в рамките на поне 10 милиарда евро годишно за подобряване на публичните служби. Комисията ще предоставя на ръководство и, разбира се, помощ при обществените поръчки на шесто място, комисията ще подготви предложение за стандартизиране и модернизиране на целите при създаването на стандартите и взаимната съвместимост. На седмо място, режимите за интелектуална собственост трябва да се модернизират и целта е 2005. 250 милиона годишно да може да се спести на бизнеса от европейския патент по отношение отпускане на патенти и лицензии. На осмо място структурното финансиране и рамките. Комисията ще подпомогне на държавите членки по-добре да използват 86 милиарда евро структурни фондове по отношение 2007-2013 година за научно-изследователска дейност и иновация. И изразходването на тези средства ще бъдат насочени повече към иновации 2011 година ще се направи преглед на рамката. На девето място. 25 индикатори са създадени по отношение а, таблица с резултати възоснова на постижението в науката и иновациите с а, подчертано значение на новите иновационни системи показатели, които се основават на развитие, иновационна економика, ще бъдат разработени през следващите две години. На десето място. Партньорствата ще дадат възможност на участниците на европейско, национално и регионално ниво, както на частен и в обществен сектор, да се да полагат съвместно и да могат да разрешават онежи предизвикателства, които ще дадат възможност на Европа да се превърне в световен лидер. Ще се координират научно-развойната дейност, инвестициите комисиите ще предодава възможност а, финансиране на а, начална стопанска и изследователска дейност. Пилотното партньорство ще се стартира 2011 година в областта и на енергията, интелигентните градове, мобилност, ефективност в областта на управлението на водите, на енергийните суровини, устойчиво и производително селско стопанство. Искам да ви уверя, че комисията ще работи съвместно с Европейския парламент, както и с съвета и държавите членки, за да дискутират концепцията за партньорството, да се проучат потенциалните партньорства и да се проучат структурите за управление на тези партньорства. Инновационната инициатива на съвета ще бъде, ще бъде дискутирана на 12 октомври и ще бъде приключено дискусиите на 26 ноември. Председателя Баросо възнамерява да представи заключенията на съвет през декември. Аз много бих искала а, да ви уверя, че това ще бъдат постъпките по отношение на а, инициативата и също така а, с госпожа Джудит Маркис като докладчик за тази инициатива ще работим съвместно. Иновацията е наистина изключително важна за устойчивото развитие и се надявам, че съвместно с председателя Баросо Баросо ще можем да намерим подкрепа в Европейския парламент, за да превърнем идеята за иновационния съюз в действителност. Благодаря ви. Много ви благодаря. Ще дам думата и на първите желаящи да вземат думата. Госпожа Кастилио. Благодаря, господин председател госпожо комисар. От името на моята политическа група и разбира се от мое име, ви благодаря за това, че днес присъствате на нашето заседание. Ще бъда съвсем кратка. Имам два въпроса. Всъщност един въпрос и един коментар. Доволни сме от днешното ви изложение. Благодаря ви и за това, че както днес, така и преди упоменахте 25-те индикатори, разработени на ниво Европейски съюз в областта на иновациите. Това са индикатори за проверка на системите за иновация. Според мен това е един положителен напредък от практическо естество. Въпросът ми е свързан с проекта ИТЕР и най-вече с неговото финансиране. В своето съобщение относно напредъка по проекта, комисията първоначално заяви, че вноските ще бъдат увеличени от 2,7 милиона до над 3 милиона. След това, според съобщението, вноските ще бъдат в размер от 6,6 милиона за периода до 2020 година. А съвсем наскоро комисията съобщи, че по бюджетен ред 1А ще бъдат заделени 460 милиона евро. В момента не е съвсем ясно как точно ще се извърши финансирането на проекта. След преразглеждането на бюджетния ред 1А, финансирането му е доста проблематично, тъй като проектите по този ред ще разполагат с доста ограничени средства. Към момента се предвижда финансиране за проекта ИТЕР именно по този бюджетен ред. Как ще гарантирате финансирането на седмата рамкова програма? ако се придържате към заложените в бюджета средства и как ще се осъществи финансирането на проекта ИТЕР. Вече нееднократно на заседанията на нашата комисия обсъждахме този въпрос. Бих искала да чуя и вашето становище по него. Благодаря, Карл Хайнц. Благодаря, госпожо комисар. Много внимателно проследих изложението ви, което бе много интересно. Ще се спра върху два въпроса. Може би не съм информиран надлежно, но до момента не можах да разбера какво точно става с работата по Лисабонската стратегия. Какви мерки се предприемат за нейното изпълнение? Какви успехи са постигнати до момента? А в момента преразглеждаме и стратегията до 2020 година. Във връзка с това искам да кажа следното. Лисабонската стратегия бе доразработена. До момента наистина не знам какво точно е постигнато по нея. Носят се слухове, че не са постигнати значителни успехи по изпълнението й. Какво бихте могли да кажете за мерките, които предстои да се предприемат до 2020 година? В съобщението на комисията, и до него се отнася и вторият ми въпрос, се упоменава така нареченият съюз за иновации. В глава 7, точка 2, се предвижда създаването на индекс за измерване на иновациите. Така ще може да бъде сравнено нивото на иновации в международен мащаб. В същия този параграф комисията ни уверява, че в рамките на две години ще бъде въведен подобен индекс за измерване на иновациите. Съединените щати и Бразилия вече са разработили подобна матрица, с която се измерва и онова, което искаме да измерим и ние. Именно нивото на иновации. Какво е нивото на иновации в отделните държави? Какви средства са инвестирани за иновации? Предлагам да поемем матрицата на Съединените щати, вместо да изчакваме разработването на европейска такава. Госпожа Форд. Благодаря, госпожо, господин председател. Първият ми въпрос е свързан с финансирането на програмата ИТЕР е от много голямо значение. Нееднократно учените в нашата страна подчертават, че е необходимо сътрудничество в областта на финансирането в тази област. Работих по разработването на седмата рамкова програма. Бих искал да знам какво смятате да предприемете за възможно най-бързото й изпълнение – Доколкото знам, участниците могат да се придържат към обичайните си счетоводни практики и много от тях изказват своите опасения във връзка с използването на единна ставка за разходите за персонал, като се има предвид, че ще трябва да използват собствените си счетоводни практики. И вторият ми въпрос е свързан с създаването на длъжност на съветник по научните въпроси в Европа, докъде а, стигна работата по създаването на тази длъжност. Госпожа Меркис. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар, за това, че ни представихте водещата инициатива на Европейския съюз в областта на иновациите. Ще задам няколко въпроса. Опоменахте, че е много важно да се уточни каква е структурата на управление на партньорството на Европейския съюз в областта на иновациите. Бихте ли могли да разясните как точно ще изглежда тази структура? Дали наистина става дума за нов инструмент? Тъй като според мен това не е нов, а обновен инструмент – който просто така да се каже е леко разхубавен. Какво ще бъде участието на парламента в това партньорство? За нас този въпрос е от основно значение. Какъв ще бъде нашият принос към изготвянето на дневния ред на програмата за партньорство в областта на иновациите? Как ще допринесем за справянето с обществените предизвикателства? въпреки че те вече са очертани и въпреки че се говори за предприемане на мерки до 2020 година, то малко се говори за обществените предизвикателства към момента. Възможно е те да са съвсем различни. Как ще извършваме контрол върху процеса по осъществяване на мерките? И следващият ми въпрос е свързан с един основен проблем и по-точно финансирането на партньорството. Вече упоменахте осмата рамкова програма. Не говорихте обаче за така наречената програма СИП. Програмата за научни иновации. Как точно ще се осъществи финансирането? Ще бъде ли извършено преструктуриране на финансирането? Ще се въведе ли по-ефективно използване на ресурсите, тъй като то е равносилно и на по-ефективно финансиране? Говорихте за трансфера на знания. Бихте ли могли да поясните по какъв начин може да бъде насърчен трансферът на знания в рамките на партньорството за иновации. Този въпрос е пряко свързан с патентите и може би и с единия европейски пазар. И последният ми въпрос е свързан с привличането на таланти. Нуждаем се от първокласни университети. Напълно съм съгласна с това. Но как ще работите по този въпрос, като се има предвид, че отговаряте за промишлеността и изследванията и че образованието не спада към компетенциите на Европейския съюз? Ламбъртс, благодаря ви. Наистина много окоръжаващи са вашите думи, особено имайки предвид предизвикателствата и целите, с които започнахте за Европа. Мисля, че са добре подбрани. Ще се спра само на тях. Много ми хареса и вашия подход към достъпа за, дофинансиране особено що се отнася до публичните средства, вие разгледахте различните програми и стандартите. То всичко това е много важно. Стандартите са наистина изключително важни, наистина говоря за мобилността. Ако сега не направим това, което е, се изисква от нас, просто няма да се умеем по-късно. няколко неща. Документът може да бъде усъвършенстван според мен – по отношение привличането на талантливи хора. Мен ме тревожи това, че не успяваме да се възползваме от великолепните възможности, които ни предоставя Европа. Тези прекрасни, талантливи млади хора, които живеят в Европа иммигрантите. Това на практика е един ресурс, който не е използван. Преди да говорим за външен ресурс, обаче, нека да разгледаме с какво разполагаме тук в Европа. По отношение иновационните партньорства – тук тревогата е те да не би да се окажат в едно средство, което просто да финансира промишлеността. Много е важно наистина да има едно истинско партньорство от всички страни и партньори. Бих искал да кажа, освен това, а и това е наше предложение, което ще ви предложим като част от управлението на Европа в бъдеще. Ще има а, проучване на економическите а, дисбаланси. И а, ще се обърнем към вас и комисар Рейн, за да се включат именно показателите, които ще ни дадат възможност да направим директната оценка на въздействието. И тъй като Пилър а, реши да се захване с темата ИТЕР, искам да призова госпожо комисар. Първо, вие сте член на Сметната палата сте бил. Била, знаете, че не можете просто да седим и да гледаме доволно един проект – Наистина, очевидно тук ни тревожи нещо в този проект, което сигнализира недобро управление. Трябва много да внимаваме. И още нещо. Вие искате резултати. Напълно съм съгласен с вас. Вие сте насочени именно към постиженията. И ние искаме наистина ИТЕР да има резултати. Може би след 50 години, когато ние двамата вече сме пенсионирани, освен ако не се случи магия, тогава ще има резултат. Но нека важно да се, нека внимателно да се разгледа а, тази тема. Нека да не убиваме проекта. Може би ще бъде добре да го замразим за 10 минути, за да го разработим както трябва. И така, благодаря ви до тук. Давам думата на колежката Кавалио. Благодаря. Аз също бих искала да ви благодаря, че дойдохте пред нашата комисия. Искам да поздравя, разбира се, и комисията за дейността, извършена по тази изключително важна иновационна програма на Европа. Аз приветствам социалната иновация. Това е една концепция, която е много важна – Приветствам и иновацията в обществения сектор. Новаторството и в обществените услуги е нещо много важно. Според мен слабостта в документа са инструментите, които трябва да се прилагат, за да се постигнат съответните концепции. Особено имам предвид финансовите инструменти. Европейският бюджет не е достатъчно, не е изобщо гъвкав. Имаме проблеми с, по отношение на ИТЕР. Чакаме средносрочния преглед на бюджет. Миналата седмица бе стартиран. Това е един документ, който е много добър всъщност, но той е основата за бъдещия бюджет, както и за сегашния. Това означава, че ние ще останем с сегашния бюджет до 2013 година. И сегашния ни бюджет бе а, е, създаван преди няколко години, когато въпроси като новаторство, както и други теми, които днес разглеждаме, не бяха приоритет, например енергетиката, промяната в климата. Тревогата ми е в това, че важните приоритети за Европа са факт, те са наше предизвикателство, обаче те ще останат без подходящи финансови инструменти до 2014 година. А не, вие вече се намираме в средата на периода до 2020 година. Така че стратегията Европа 2020 ще може да бъде подходящо финансирана на практика 2014 година. Имате ли решение във вашата област по отношение на този проблем? Това е основно въпросът ми към вас. Благодаря ви. Благодаря ви. Още 10 заявки за изказване лежат пред мен. Нека да ви помоля сега да бъдете съвсем е, кратки, стегнати в изказванията си. Да, наистина е, можем да го направим, ако след това имаме естествено достатъчно възможност да задълбочим нещата. Редица досиета, редица портфела в комисията е, всъщност е, до някъде е, работят по едни и същи въпроси, така че как стоят е, нещата с координацията в рамките на Европейската комисия. И вторият ми въпрос е, връзките с външните и с вътрешните партньори. Не смятате ли, че в рамките на държавите членки може да се направи нещо повече? Всеки би желал естествено да излезе напред, но именно в рамките на на тези водещи инициативи би трябвало да помислим кое е наистина от ключово значение, кое е с абсолютен приоритет. И в средносрочния преглед е записано, че би трябвало да се търсят синергетични ефекти от обединяване на средствата на потенциала и иновациите като цяло. А именно това е вашето предложение. Тъй като именно тази водеща инициатива, естествено, е, всяка година се подлага на проверка отново е, от гледна точка и на външните партньори, но как точно е, ще става това. Естествено, че ние тук в парламента се застъпваме за повече иновации. Важно е във всеки случай да подберем правилния принцип. Колежката Херцог има думата. Благодаря. Благодаря, госпожо, госпожо че наистина толкова ясно се изказахте. Жените го могат, наистина. Поздравявам ви. Искам да задам няколко въпроса. Едно, един от тях е бюджета. Как можете е, да решите този въпрос със съвета? Видяхме какво стана с е, бюджета 2011 година. 1А и четвъртия също раздел, раздела за научно-изследователска дейност. Как можем да привлечем съвета на своя страна? Защото в противен случай нито вие, нито ние можем да си постигнем целите. До 2014 година този парламент ще приключи със своя мандат и трябва да имаме ясни резултати. А света няма да спре, просто защото Европа се колебае как да продължи нататък. Аз бих спорила с колегите си по отношение на ИТЕР, съгласна съм с казаното от тях, но имаме голям проблем. Галилео, глобалната система за мониторинг. Всичко, което е по-голямо от една държава и по-малко от 27 взети заедно. ИТЕР е един от тези проекти. И с така въпросът ми е как ще продължим нататък. Къде ще бъдат е, първите ви решения по този въпрос? Другия ми въпрос. Като унгарка не мога да избегна този въпрос. Какво мислите? Е, какво ще постигне е, е, унгарското председателство по отношение на новаторството? Какви са досиетата? Какво очаквате и планирате през следващите 6 месеца? Какво е вашето становище по отношение Европейски институт за технология? Той е базиран в Унгария, така че мен ме интересува как може най-добре да се използва, за да се гарантира максимална ефективност. Какво мислите по тези въпроси? Благодаря още веднъж, че сте тук сред нас. И наистина в помирителната процедура можете наистина много да разчитате на нас. Колегата Томсън. Благодаря за вашето изказване, госпожо. Наистина много беше интересно. И наистина виждаме най-накрая модернизация на Европейската програма за научно-изследователска дейност. Хареса ми много казаното от вас за сътрудничество, иновации и е, предприятия, които ще имат трансгранична дейност. Надявам се, че ще можем да се радваме наистина на ползите от добавената европейска стойност, като споделяме успехите си, познанията си между държавите, да използваме междукултурното многообразие, с което разполагаме. Това е целите на рамковите програми. По отношение обществените поръчки и иновациите. Много ми хареса казаното от вас. Според мен, само в една страна от 27-те има всъщност законодателство, което дава връзка между двете от 2007 година насам. И мисля, че те имат много опит в тази област, така че бихме могли да използваме този опит и в другите държави членки. Имаме въпроси. По отношение укрепване на научно-изследователския съвет на европейско ниво, искам да ви попитам. Не мислите ли, че той трябва да получава по-голям дял от бюджета. После говорите за структурни фонд и синергията по отношение на рамковите програми. В тази комисия много говорихме по този въпрос, че трябва да има наистина една синергия между всичките програми, които подкрепяме, а пък аз лично не съм видяла много подобни примери. Така че първо ще ми бъде интересно, ще има ли оценка на тази синергия между рамковите програми и структурния фонд? Има ли някакви бариери пред създаването на една рамкова инициатива, така че да може това да се развива? И аз съм координатор в Комисията по женските въпроси, така че искам да попитам има ли приоритети там и ви информирам, че от момента ние подготвяме един доклад по отношение научно-изследователската дейност и а, разликата в половете. Благодаря ви. Колежката Благодаря. Благодаря, госпожо комисар, за наистина изключително подробното изказване и обяснение, което ни дадахте. Три въпроса. Първо, Имайки предвид казаното от колегата Вики Форд, ние много добре съзнаваме какви са финансовите затруднения пред държавите членки по настоящем. Как според вас този съвет за иновации ще помогне да се елиминира дублирането в научно-изследователската дейност, което познаваме по настоящем, а именно няколко държави членки да покриват една и съща област как може европейските програми да помогнат за усъвършенстване ефективността на държавите членки, имайки предвид ограничаването и на финансирането? Вие споменахте на второ място и плана за технологии и научно-изследователска дейност. Не е ясно обаче как този план всъщност отговаря на инициативата за иновация на Съюза. Как са интегрирани тези две инициативи? Много ще съм и благодарна, ако можете да го уточните. И на трето място, също по отношение на промяната. Една от областите, която е изключително важна, е всъщност е, здравоопазване и дълголетие. Тук искам да попитам как ще се подкрепи дейността, която по-настоящем се извършва по отношение директивата с клиничните проучвания и инициативата в тази насока. Аз мисля, че се прави в момента оценка на въздействието по-настоящем в комисията и ще ми бъде много интересно кое според вас са основните промени, които би трябвало да се въведат по отношение на тази директива. И благодаря ви на последно място. Разбирам, че вие работите в конкретния въпрос, който аз зададах въпроса, именно връзката партньорство с развиващите си страни. Благодаря в областта на детското здраве. Благодаря ви. Госпожа Тикал. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар, за изложението ви. Въпросът ми е следният. Що се отнася до политиката в областта на иновациите, мисля, че трябва да обединим усилията си в подкрепата на малките и средни предприятия, тъй като те са моторът на економическото развитие в Европейския съюз. А що се отнася до финансирането на научно-изследователската дейност, надявам се, че ще можем да увеличим финансирането на програмата Галилео. За съжаление, към момента финансирането, което се отпуска за системата за радионавигация и сателити, не е достатъчно. За това няма да можем напълно да се възползваме от проекта Галилео, освен ако сега не успеем да предоставим необходимото финансиране. Искам да задам и още един въпрос. Мисля, че ако успеете да му отговорите, ще можем да поставим дискусията на малко по-широки основи. През изминалото десетилетие за съжаление процесът на деиндустриализация бе характерен за Европейския съюз. Какво имам предвид? Производствените мощности останаха на територията на Европейския съюз, но една голяма част от производствения капацитет бе изнесена в трети страни с цел намаляване на производствените разходи. В момента Европейският съюз не разполага с адекватен капацитет за производствена дейност. В резултат от това може да загуби и част от капацитета си за иновации. Как смятате, че е възможно политиката за иновации на Европейския съюз да бъде интегрирана в политиката в областта на производството и промишлеността? Задавам този въпрос, защото смятам, че двете политики са взаимосвързани. Смятам, че ако изнесем производствената и промишлената си мощност в трети страни, то ще намалим и капацитета си за иновации. Според мен това е един от начините Европейският съюз да излезе от кризата, а именно разработването на адекватна политика в областта на иновациите, промишлеността и екологията. Така ще можем да създадем и повече работни места. Господин Оди. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар, за това, че ни предоставихте разяснения и изявявате желание да отговорите на въпросите ни. Ще ви задам следните три въпроса. Трябва да кажа, че за съжаление бюджетните аспекти на практика доминират и може би така изместват на заден плат големите въпроси, свързани с изследванията, с економиката и така нататък. Естествено, нещата трябва да се развиват в правилната посока, така че всичко свързано с бюджета ни интересува, за да можем да осигурим необходимите средства за ресора, за който отговаряме. Огромните предизвикателства, пред които е изправено човечеството, могат да бъдат от... да получат отговор единствено с средствата на изследванията, на науката. И както видяхме в атомната сфера, през изминалите години е, нещата трябва да се свързват естествено с етичните аспекти, с е, морала в най-широкия смисъл на думата. Смятате ли, че би трябвало да хармонизираме на европейско равнище политиката в областта на изследванията? Това е един много важен сектор от вътрешния пазар. Така че да Работим, така да се каже, по една континентална скала, защото в момента ние имаме, така да се каже, 27 е, различни е, системи. Не можем ли да кажем да въведем на европейско равнище европейски, общо континентален, общо европейски одит, който да се провежда, естествено, отново с специалистите с ресурсите на съответните национални сметни палати. Но бихме могли, според мен, да намерим е, обща европейска форма, за да работим е, по-ефективно. Благодаря, господин председател, казва господин Де Анхелис. Госпожо комисар, намирам вашите инициативи за много добри, тъй като те очертават много интересни, амбициозни цели по отношение на изследванията, на иновациите, конкуренцията, засилване на конкурентоспособността с е, отчитане на социалните и економическите аспекти. Сега ще задам въпросите си във връзка с иновациите и предвиденото увеличение на а, средства за иновации. Естествено, всичко това би трябвало да доведе до известни облегчения за малките и средните предприятия или може би се заблуждавам, няма да има такъв ефект. И освен това, синергията между отделните програми, тя е много важна. Но какви са инструментите, които ще ускорят използването на тези ресурси. И на трето място въпроса за националните политики, които очевидно предвиждат съкръщение на средства за изследователската дейност. Дефицити се наблюдават и в частния сектор – 3,7 милиона работни места би трябвало да се създадат до 2020 година. Но а, слушайки дискусиите а, в националните държави, е, можем да се усъмним в реалността на тези цели. Така че какво смятате да направите, за да подобрите условията по отношение на заетостта на младите специалисти в областта на изследователската сфера? Благодаря много, господин Каренс. Имам а, малко разсъждение и въпрос към вас, госпожо комисар. А, сутринта на опашка на летището видях една реклама. А, уникалния а, Джак Даниелс а, хамбургер. Аз знам какво е хамбургер, знам какво е Джак Даниелс, уиски, но какво е, означава цялата тази фраза? Сега, ние живеем наистина в а, една епоха на непостижими цели е, стратегията от Лисабон също е заложила едни цели за най-конкурентно способна економика, основана на познанията до коя година? До тази година. Е, иновационен е, съюз. Сега това ми звучи точно като рекламата, която прочетах днеска. Уникалният Джак Даниелс Хамбургер – Наистина бих искал да има такава економика, основана на познанието, но няма как да обясна стратегиите на Европа пред моите гласоподаватели. Скептицизма, който е свързан с такива грандомански, звучащи цели, просто подкопават тези проекти, които според мен имат изключително голяма стойност. Тук стигам до въпроса си, особено сега в епохата на бюджет, който е много строго разработен, насочен към економия. Сега ние трябва да говорим за европейския бюджет също така. Какви са практическите измерения на финансирането с цел, за, за да могат да бъдат постигнати така заложените цели? Това ми е въпроса. Благодаря ви. Grazie Госпожа Тоя. Е, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на госпожа комисаря за информацията, която ни предостави и за усилията, които полага за увеличаване на ефективността. Остановявам това, отчитайки е, всичко това, което е свършено, е, за да се намерят е, нови, по-подходящи инструменти, което ще направи по-ефективна и нашата работа. Естествено, че индикаторите са много важни в този случай. Е, по темата индикатори, естествено, е много интересно и това, което казаха колегите преди това. Във всеки случай, забелязвам положителни моменти. Ще се спра на още нещо във връзка с, с приоритетите и с възможностите, как ще създадем реални условия, за да постигнем всичко това. За да отговорим на големите предизвикателства, за да изпълним нашите приоритети, включително и по отношение на финансовите ангажименти, си задавам редица въпроси и бих искала да знае как ще се развият нещата, какво ще стане във връзка с изследванията в здравеопазването, например, или усилията по отношение на е, опита да се обединят, да се е, свържат е, европейските ресурси, потенциала на европейско равнище. Важно е, естествено, да засилим сътрудничеството между държавите членки. Знае, че ще бъде трудно. Знае, че държавите членки най-вероятно ще продължат да се колебаят и да се дърпат, но същевременно, ако комисията е, предостави повече собствени средства, е, нещата ще потръгнат. Ако комисията се задоволи единствено с е, ролята си на координатор, тогава най-вероятно ще продължат и така да се каже, протестите и нежеланието. И по отношение на етичните е, елементи, за които говориха колегите, е, ще се спра и на въпроса за иновациите и то най-вече социалните иновации. Това е една много важна тема. Това е, е, се свързва с новия начин на живот, с нови форми на живот, с нови професионални пътища, различни е, нови форми на професионална реализация. Това е нещо, което според мен е изключително интересно и би трябвало да залегне много по-широко в нашата дейност. Господин Иншо е последният. Благодаря. Искам да благодаря и аз на госпожа комисар за нейното изключително интересно изказване. Искам да се спра на един въпрос – който няколко пъти и по-рано съм повдигал а именно инфраструктурата на научно-изследователската дейност. Напълно съм съгласен с казаното от е, госпожа комисаря. Наистина Европейския съюз изостава от САЩ и Япония – що се отнася до инфраструктурата, научно-изследователската област в новите области на технологията. И това може би ще се заде проблеми в бъдеще на, за Европейския съюз. Същевременно, единственият шанс за Европа да навакса е да разшири своята инфраструктура във всички държави членки, за да може да излече а, именно максимална полза да обедини различните култури в различните експертни области. И новите държави членки нямат е, ползи от развитие, е, от факта, че не се развива тази е, инфраструктура на научно-изследователската дейност. Така че, госпожо комисар, представете ли си стратегия, която може да се обедини с стратегията 2020, когато става дума за насърчаване на а, развитието на инфраструктурата за научна дейност в новите държави членки? Подготвя се подобен а, проект и той е свързан към изграждането на по-добра инфраструктура. Благодаря. Благодаря. Благодаря ви. Още един кратък въпрос от колегата Меркис. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че забравих за вълшебната думичка. Една последна забележка към вас, госпожо комисар. Тясно си сътрудничихте с комисар Тиани. Приветствам това, тъй като по този начин изградихте мост между научно-изследователската дейност и бизнеса. Ще можем ли скоро да чуем и становището на комисар Тияни във връзка с изграждането на подобен мост между двете области на дейност? И забравих нещо изключително важно. Благодаря, госпожо комисар, за вашите мили думи. С удоволствие ще работя с вас в бъдеще. И мисля, че стратегията, по която ще работим, е изключително важна. Това не е така, както я описа колегата, стратегията на хамбургера Джак Даниелс, още повече, че аз съм вегетарианка. И с нетърпение очаквам да си сътруднича с вас в бъдеще. Председателят, давам думата на госпожа комисаря за отговор на поставените до момента въпроси, които са доста различни. И ще можем да продължим обсъждането, вероятно и на следващото заседание. Благодаря, господин председател. Дискусията беше изключително интересна и в известна степен ми напомня за дискусията, на ниво Европейска комисия в рамките на групата на комисарите в областта на иновацията. Комисарите преследваха различни цели, всеки от тях имаше своите приоритети. В рамките на тази дискусия трябваше да обединим гледните си точки в един документ, който първоначално беше двойно по-дълъг от варианта, с който излязохме в крайна сметка. И така, дискусията, която проведохте до този момент, много наподобява обсъжданията, които сме водили на ниво Европейска комисия до този момент. По въпроса на госпожа Меркис, да, тясно си сътрудниче с Антонио Тияни и това е особено важно, като се има предвид неговият ресор. В момента той подготвя водещата инициатива на комисията в областта на политиката за промишлеността. Когато окончателно бъде изложена тази стратегия, ще видите, че тя до голяма степен е сходна и на нашата водеща инициатива. Моят колега ще я изложи пред вас, предполагам. Един от най-сложните въпроси, с които се сблъсквам още от началото на мандата си, несъмнено е програмата ИТЕР. В момента изкупните горива задоволяват 80% от нуждите ни от енергия. Не само това, те допринасят до много голяма степен и за измененията в климата – а производството на енергия от изкупни горива генерира 80% от емисиите на парникови газове в Европейския съюз. Знаете, че до 2050 година трябва да намалим тези емисии с 80 до 95%. Това е едно огромно предизвикателство, защото всички ние трябва да се справим с него. Сигурността на енергийните доставки също е сред основните предизвикателства, пред които е изправена Европа в бъдеще. И решението на този проблем е осигуряването на адекватен енергиен микс. Като се има предвид всичко това, не смятам, че можем да пренебрегнем атомната енергия. Мисля, че тя ни предлага редица основни предимства. Бъдещето на атомната енергия до голяма степен зависи от успеха на програмата ИТЕР. Тази програма, както упомена един от колегите си, е един от най-мащабните научно-изследователски проекти в тази област – затова смятам, че е напълно естествено да очакваме един такъв мащабен, сложен проект да ни изправи пред определени рискове. Проектът при всички положения представлява предизвикателство за нас, затова от февруари месец насам работим за поставянето му на здрава основа, не само в финансово отношение – освен проблемите с финансирането, сме изправени пред редица проблеми във връзка с управлението на проекта. Предприехме мерки, както в съвета по въпросите на ИТЕР, така и на срещата в Барселона, да се справим с тези проблеми. През март и април Бяха проведени обсъждания по този въпрос. Изложих твърди ангажимент, който поема Европейския съюз за осъществяването на програмата ИТЕР. Но ако искаме да осъществим тази наистина чудесна програма, трябва да я управляваме по адекватен начин и да въведем редица промени. Такива промени са въведени на ниво органите, които отговарят за управлението им. На първо място бе увеличено финансирането или по-точно се наложи да бъде увеличено финансирането във връзка с това. Съветът помоли комисията да намери възможности за предоставяне на допълнителни средства, без да се надвишават заложените в бюджета тавани. Комисията предложи да се използват средствата по седмата рамкова програма. Но за мен това не е устойчиво решение. Според мен това предложение е единствената възможност, която ще допринесе за постигане на общите ни приоритети в областта на научно-изследователската дейност. Ще трябва да се извърши допълнителна работа по това предложение на ниво европейски институции. Да се надяваме, че бюджетните органи ще намерят подходящо решение и ще гарантират продължаването на работата по проекта и по-нататъчното му развитие. Помолихте ме да се спра и върху въпросите за ограничаване на разходите. Бяха направени предложения се съкръщаване на разходите по този наистина толкова мащабен проект. Вече са реализирани съкръщения в размер от над 100 милиона евро. От 2008 година насам бяха реализирани такива съкръщения. За да гарантираме изграждането на съоръжението ще е необходим огромен трансфер на технологии от научно-изследователски лаборатории. Очаква се три четвърти от средствата за изграждането на тези на съоръжението да бъдат набрани от договори с представители на бизнеса в Европа и мисля, че това е от много голямо значение, като се вземе предвид економическата ситуация и ситуацията с заетостта. Така Европейският съюз ще може да увеличи капацитета на европейската промишленост и да засили нейната конкурентоспособност. Няма поименно да упоменавам колегите, задали конкретни въпроси. По-скоро ще обединя сходните въпроси. Един от тях бе свързан с различните партньорства. Две са целите им. Първо, обединяване на ресурсите и силите, както на ниво национални държави, така и в сътрудничеството на Европейския съюз с бизнеса за осъществяване на онези цели, които са от значение за гражданите. Една от тези цели е справянето с предизвикателствата пред обществото, като например социалната закрила. Целта на партньорствата е също така да се засили и обнови промишлеността в Европа, така ще бъдат създадени нови устойчиви работни места в секторите с висок потенциал за растеж. Защо се нуждаем от подобни партньорства? Защото те ще ни помогнат да решим два основни проблема, които в момента възпрепятстват постигането на добри резултати в областта на иновациите. Първият проблем бе упоменат от повечето от вас. Той се състои в разпокъсаността на инструментите, както на ниво Европейски съюз, така и на ниво държави членки. Тези инструменти много често се прилагат изолирано. И именно поради тази изолираност на инструментите се пропускат много възможности за провеждане на ефективни политики. Партньорствата ще ни помогнат да рационализираме и хармонизираме отделните инструменти. Пример за подобно партньорство е, например, Институтът за иновации и технологии, както и европейските платформи за технология и иновации. С партньорствата също така се цели и премахване на пречките пред а, иновационните процеси, било то регулаторни пречки или пречки свързани с процедурите по уеднаквяване, както и препятствия в областта на възлагането на обществени поръчки. лице са редица бариери, които предотвратяват излизането на тези иновативни идеи на пазара и възможността европейските компании да се възползват от тях. Тези пречки могат да бъдат анализирани още на ниво научно-изследователска дейност – така още в момента, в който се извърши някакво откритие, хората ще могат пряко да се възползват от него. И тук важната думичка е бързина. Съветът по въпросите на конкурентоспособността вече проведе първо обсъждане по въпроса на последната си среща и ще излезе с заключения в края на ноември, когато ще се състои следващата среща. Европейската комисия силно желая да си сътрудничи с Комитета за иновации в областта на партньорствата. В какво се състои пилотната ни инициатива? Тя се основава на една много ясна цел, а именно увеличаване на продължителността на живота със средно около 2 години за всеки гражданин до 2020 година. За да можем да постигнем това, ще трябва да разработим много конкретни пакети от работни мерки. В областта на клиничните изпитвания, разработването на лекарствени препарати, на методи за лечение на хронични заболявания, ще работим и по изработването на решения, основаващи се на информационните технологии, най-вече в областта на грижите за възрастните хора. Така нареченото активно или здравословно устаряване в момента не се основава на реално партньорство – един от експертите дори сподели с мен, че това е една много мъглява концепция. Да, тя може да е мъглява, но компаниите имат много добри възможности за работа в тази област. Така, например, фармацевтичната индустрия, компаниите в областта на информационните технологии са силно мотивирани да си сътрудничат с нас. Така ще можем да помогнем на гражданите да водят по-здравословен, по-независим живот. Ще подпомогнем и държавите членки, защото застаряващото население е източник на големи разходи за националните бюджети. Не трябва да забравяме и гражданите, които наистина желаят да водят по-здравословен и по-независим живот. И да обобщим, има сериозни економически основания за провеждането на подобно партньорство. Те се състоят в укрепване на промишлеността в Европа. Има също така и много сериозни основания отнасящи се до гражданите. Споменах здравословния независим начин на живот и на трето място ще намалим и разходите за националните бюджети, например разходите за социална закрила и здравеопазване. Because... Цялата идея за партньорството в този смисъл е нещо ново. И в този смисъл аз наистина исках да имаме едно пилотно партньорство, за да можем да работим съвместно с всички заинтересовани страни, всички участници, разбира се, Европейския парламент в рамките на пилотната фаза. По следващото лято ще има съобщение по този въпрос и от него ще можем да излечем полуките, както за самия пилотен проект, така и за практическото изпълнение на тези партньорства. Вече мога ясно да заявя, че не говорим за нова агенция. Нищо подобно. Говорим за една съществуваща политическа структура, която ще ръководи партньорството, защото действително по този начин се определя тази роля на европейското партньорство. В никакъв случай няма да се създават нови структури, нова агенция. Няма да добавяме бюрокрация и бюрократично тегло. никакъв случай не говорим за това. Може ли а, публичният сектор да бъде още по-новаторски? Мисля, че да. А, дори и в климата на а, финансови ограничения – обществения сектор трябва да се обнови, трябва да има повече новаторство, за да може да отговаря на растящите нужди и очаквания а, към публичния сектор от неговите ползватели. Необходимо е да има развитие на по-добро разбиране по отношение това какво представлява публичния сектор. И мисля, че трябва да насърчим всичко това. Трябва да има прозрачност на инициативите и освен това трябва ясно да се опише напредъка в тази много важна област. В началото казах, че комисията наистина ще организира този пилот на нова форма на таблица на резултатите, е, ще започнем от следващата година и комисията ще подкрепи една програма в научно-изследователската дейност, публичен сектор, социална иновация. Ще се разгледат е, оценките е, и ще се провери по какъв начин могат да се премахнат преградите пред иновациите. Съвместно с държавите членки ще видим как може да се изградят мрежи на лидерите, които биха могли да обменят е, добрата практика помежду си. И Европейският съюз и комисията е, най-добре биха могли да обединят именно публичния сектор посредством държавите членки за да може да се получи ясно разбир, разбирателство относно добрите практики, партньорството, споделянето и разпространяването на тази изключително важна информация. Тя е много важна за работодателите, за менеджерите в публичния сектор, които наистина биха искали да внедрят най-добрата практика. Освен това не трябва да пренебрегваме и потенциала за обществените поръчки. Защото според мен това е едно, едно средство, за да може да се изградат по-ефективни публични услуги. Целите, разбира се, са ясни в обществените поръчки и е, рисковите решения, много често водят до това, че не винаги а, участващите в обществените поръчки и менеджерите не разполагат винаги с най-добрата подготовка и по този начин, използвайки тази мрежа, ще може да се използва наистина тази политика на споделяне и а, документа за а, Съюза на иновациите всъщност призовава всички да се заделят специални бюджетни средства за всичко това. Партньорството ще се основават на съвместните програми. Вече е факт по отношение на неврогенеративните заболявания, например, по-добре ще се обединят всичките научни а, проекти, така че в крайна сметка научния проект научния прогрес да може да стигне много по-бързо до пазара под формата на услуги и продукти. От това имаме нужда. Малките и средни предприятия. Бях на една конференция, която наистина ме впечатли. В Италия се беше, беше проведена. Една страна, в която има много а, малки и средни предприятия и дори а, микрокомпании, съвсем малки, от а, 3 до 5 души, които работят съвместно и искат да бъдат новатори, но много често не разполагат със средства или система, която да ги подкрепи в техните начинения. И редица малки дружества искаха всъщност да дадат своя пример, как, да покажат какви изключителни неща правят и те биха желали да ги споделят с е, други държави. Наистина знаем всички, че малките и средни предприятия са гръбнака на европейската економика. И многото мерки, които въвеждаме, всички документи всъщност са насочени към тяхното подпомагане. Мисля, че се очакват и други мерки, които ще донесат ползи на малките и средни предприятия. Например, подобряваме достъпа до финансиране за новаторска дейност. Наистина това е един много труден проблем в държавите членки и в Съюза като цяло. Мисля, че утре ще имате възможност, ако не греша, да имате дискусия а, с госпожа Ерика Ман, отговаряща за всичките тези важни въпроси, свързани с финансирането и поделянето на риска. Наистина, необходимо е да го направим спешно, за да можем да подпомогнем малките и средни предприятия в бързи, кратки срокове. Това е, е, е пътя към успеха, господин председателю. Мисля, че много бързо бих трябвало да предприемем тези стъпки. А именно, следващия транш е, средства да бъде вече отпуснат по отношение на структурните е, фондове. Това е нещо, което наистина сега ни трябва изключително много. Други мерки. Трябва да опростим бъдещите програми за е, сфинансиране на научна дейност за МСП. Е, по този начин е, политиката ще се укрепи и ще е, отида отвъд чисто технологичната иновация и ще насърчи участието на малките и средни предприятия и в нетехнологичните сектори. Тук бих искала особено да повторя въпроса за създаването на съвета за лидерство на Европа и социалния пилотен проект. Защото наистина малките и средни предприятия биха имали голяма полза от тези инициативи. По отношение на европейския бюджет, бихме искали наистина да подпомогнем успешните схеми. Искаме да създадем система, която ще даде възможност рисковия капитал да финансира а, а, трансгранично е, различни новаторски ферми, е, фирми, прощавайте, защото това е един важен въпрос, който трябва да се подкрепи. Тук са инвеститорите, тук са новаторите. Трябва да има мост между тях. Това е една много важна функция и това е наша е, функция да ги свържем. Освен това, Финансовия форум за МСП ще служи като една платформа за откриване на конкретните проблеми и разрешаването им с цел подпомагане на новаторските дружества. Това е целта. Как ще можем да увлечем повече малки и средни предприятия, как ще можем да им помогнем – да участват активно. Мисля, че сега е важно а, да кажем, че преди 1 октомври по, по, ни показват, че участниците в тези грантове безвъзмезна помощ са наистина изключително важни, защото а, това са 3260 със съответните милиони евро, което са 14,6% от приноса от Европейския съюз, насочен към МСП. Тоест, дела, който се насочва към МСП, показва ясен, стабилен ръст в рамките на седма рамкова програма, например. Международното сътрудничество. Това е един друг важен въпрос, който трябва да продължим да подпомагаме стандартизирането и, и международното сътрудничество. Това е един въпрос. Да, наистина, по отношение на проблема, свързан с, с САЩ, например, който вие повдигнахте. Ако ние в Европа и в Америка не можем да създадем а, стандартна система, тя ще бъде създадена на изток. А пък ние надали очакваме това да се случи и надали ще се радваме. Така че, независимо от нашата конкуренция помежду ни, трябва да можем да си сътрудничим, за да продължим успешно да бъдем конкуренти. Така че това според е, мен е нещо, което трябва да а, е, разработваме през следващите месеци по отношение на стандартизацията. И както а, е, вече казах, а, ще работим съвместно с а, комисаря, отговорен по този ресор. Що се отнася до задържането на научните изследователи, мобилността им в рамките на Европа. Мога да кажа, че това винаги е било цел на комисията, както и на предишните комисари, например господин Поточник също. Искам да кажа, че това е една тема, която наистина към която се чувствам изключително ангажирана, както и въпросите свързани с жените научни работници. Имаме а, а, проблема тук, който знаем. Е, една жена прекъсва научната си кариера, за да отгледа децата си, след това обаче би искала да се върне. Значи ние трябва да дадем най-доброто решение, за да може жените да се върнат на своите позиции. Но, освен това, трябва да направим живота на научния работник в Европейския съюз приятен, така че те да могат да искат да живеят и да работят тук, да ги насърчаваме да остават тук, както да насърчаваме и външните изследователи да идват в Европа. Мисля, че е много добре, когато научните работници могат да пътуват, но много се радваме, когато те могат и да се върнат обратно. И мисля, че трябва да вложим всичките мерки, които сме заложили в пространството научно-изследователска дейност на Европа, както и другите ни стратегия. имаме конкретно място с предвидени мерки за привличане на най-добрите изследователи и научни работници. Бихме искали те да останат тук и да работят тук. По отношение на опростяването. Доклада на госпожа Кавалиус. Наистина, изключително значима част е от дейността, която ние извършихме по отношение опростяването и тя подчерта всеки един от елементите на процеса, който трябва да бъде разгледан. Вече имаме трите инициативи, които сме предприяли, имаме конкретно съобщение по този въпрос – както и по отношение на преговор, преразглеждането на финансовия регламент. Това е също един въпрос, който се разглежда там. И по отношение на допустимия риск и грешка също много се говори. Това не е лесен въпрос. В конкретно от вашата комисия може би е лесно да се работи по тази тема, но не и така с вашите посестрими комисии. Така че нещо много важно според мен – което ще доведе до голяма разлика в развитието, е следното. Ако учените по-малко време стоят в кабинетите си, попълвайки някакви документи, а, вместо това да им дадем възможност да прекарват повече време в лабораториите си. Това според мен е нещото, което трябва да направим. Защото по същия начин генералните директори не би трябвало да прекарват много часове в анализи как точно да се свали една сума под, да речем, 2%. Така че в крайна сметка изключително важен е този въпрос а, за прага на същественост или 2%. А, знаем, че двете комисии работят а, съвместно по много а, детайли начин, за да можем в крайна сметка да стигнем до решение на този проблем. Но е, също въпрос постигнат по отношение на средния разход за персонала. Ние работим много в тази област, търсим решения, за да можем да решим въпроса. Е, предварителното финансиране, банковите сметки – въвеждането за опциите на еднократна сума за малки и средни предприятия, за да можем да насърчим участието им. Всичко това са мерки, които разработваме, така че Генералната дирекция наистина влага много усилие в разработване на мерки за изпълнение, за да може да се прилага единно системата от правила в всички отдели на комисията. Това е нещо много важно защото е нужно да има стабилна платформа, единна платформа, тълкованието трябва да е единно и прилагането на всичко това също трябва да е единно. По този начин може да се намали бюрокрацията, за която стана вече въпроси в доклада на госпожа, на госпожа Кавалио. Доклада е наистина е безценен за мен, за комисията и за нашите служби по отношение на областите, в които трябва да вложим още по повече усилия, за да можем в крайна сметка да постигнем опростяването. Лисабонската стратегия – не сработи, както казвате вие, защо си мислим, че ще може сегашната ни стратегия да сработи. Искам да кажа е, следното. 3% е целта ни в Лисабонската стратегия. Успяхме да задържим това по отношение на е, стратегията ни. Ми наистина е, според мен е нещо много важно. Е, участниците, заинтересованите страни вложиха много усилия Знаем, че бюджетите за научно-изследователска дейност в момента са силно урязани, голям натиск се оказва върху тях. Необходимо е наистина да се води битка в правителствата или да се запази бюджета за научна дейност в сегашния размер, или поне малко да се увеличи. Това е нещо много важно, но също толкова важно – е защо а, според мен този съюз на иновациите ще се работи? Защото за първи път научно-изследователската дейност и иновацията сега е в самото сърцевина на европейската политика. Председателя Барожа е постави там и комисията работи именно по убеждението, че там и е мястото. И сега вече Европейския съвет и председателя Ромпой разглежда на специален съвет през декември декември заплануван в тази тема. И по този начин наистина ще можем да привлечем на наша страна и държавните ръководители по отношение на политиката за иновация. Финландия, когато беше в изключително голяма економическа трудност през 90-те години, реши да инвестира, независимо колко малко, именно в научната дейност. Мисля, че държавите членки сега би трябвало да насочат усилията си по този начин, защото те много добре разбират къде стигна Финландия следствие на това решение днес. Така че, ние трябва да можем да убедим а, а, държавните ръководители да подкрепят а, тази инициатива за иновации на Съюза. Когато разгледаме целите ни, записани. 3% е научно-изследователска дейност. Ако е, си спомняте и показателя за иновация, Европейския съвет е, поиска от нас единен показател – а пък аз на групата на високо ниво, професор Масколен е ръководеше и председателстваше, именно засегнах този въпрос. Когато отидах на последната им среща, те ми казаха, госпожо комисар, извинявайте, обаче няма такъв единен показател, който да обхване всичко, което искате вие и Европейския съвет комисията много в тясни сътрудничество работеше с ОИСР и не можех да разбера защо наистина това не може да бъде разработено, но тази работна група наистина заяви, че не е възможно да се постигне това. САЩ, както знаем, работи по отношение на такъв единен показател – и комисията също така ми препоръка да направим нужното две години да отделим, за да можем да стигнем до подобно решение за единен показател. Но, понесто... Но е, в рамките на тези разсъждения решихме, че не е необходимо да чакаме две години. Можем да въведем тази таблица с резултатите с тия 25 елемента, които са ново обмислени, реформирани. Има приложение едно, както знаете, с тази таблица за резултатите. И разсъждавайки по отношение човешките ресурси, атрактивните системи, финансовото подкрепа, предприемачеството, активите в областта на интелектуалното развитие и съответно въздействието върху економиката. Знаем, че всички тези елементи са ни необходими в рамките на този сложна таблица за резултатите. Ние вече сме наистина вложили много в това и искаме да разработим всички възможни аспекти на информацията, която ще може да ни даде да постигнем сравнимост на резултатите. Това според мен са повдигнатите въпроси от членовете на комисията. Господин председателю, знаете, че вие ми казвате няма време, надминавате, прескачате си времето. Зная, че не ми стига времето, но по отношение връзките с парламента, искам да кажа, че вашата комисия играе изключително голямо роля в нашия напредък. Не само по време на унгарското председателството, надявам се, вече имах среща с министера на за научното изследователската дейност и иновациите на Унгария и наистина съм уверена как ще могат тези партньорства да се развиват по време на унгарското председателство. прави се и разбира се междинната оценка. Е, надявам се, че ще можем да започнем подготовката и на рамкова програма 8 и е, това е също един въпрос, който унгарското председателство много активно ще е, подпомага и ще участва, както и вашата комисия. Не можем да имаме политика за съюз на иновацията, която просто някъде да си лежи там по растовете и да не води до реални резултати. Необходимо е да се контролира, да се проследява развитието. Необходима ни е вашата помощ. Аз имам нужда от вашето участие и помощ. Този съюз, тази инициатива ще се случи само ако всички участници активно участват в нея. И партньорствата ще могат да бъдат успешни и значими именно а, предвид съвместната ни дейност. Наистина има много предизвикателства пред нас – и сама една държава членка не може да ги реши. Нужен ни е това партньорство, нужно ни е партньорство в областта на иновациите, за да можем да отговорим на предизвикателствата. Трябва да ги подкрепим. Аз имам нужда от вашата подкрепа по отношение концепцията за партньорствата и иновацията на Съюза и се надявам, че ще получа зелена светлина и от Европейския съвет през декември. Очаквам отново нашите следващи срещи, господин председателю, когато работим по партньорствата, по инициативата, особено когато наближим до края на пилотното партньорство, за да можем да го анализираме, анализираме, да видим какви са полуките, да видим какво ръководство трябва от тук нататък да разработим възоснова на наученото. Надявам се, че ще имам вашата а, подкрепа. Благодаря ви. Позволете ми, госпожо комисар, да ви благодаря най-сърдечно за информацията, за много подробните отговори. Смятам, че наистина отбелязахме напредък в нашата работа и през следващите месеци ще продължим да си сътрудничим много тясно. И така, благодаря ви и сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. А, както вече ви съобщих в началото, сменяме местата на точка 5 и 6 и сега новата точка 5 е а старата точка 6 е финансовия регламент, приложим за общия бюджет на европейските общности. Докладчик по становището е господин Калфин и сега ще му дадем думата. Тук ли е? Ето го. Да. Извинете ме, не ви видях преди това. Да. Имате думата, господин Калфин. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, ще ви представя в много груп вариант становището за предложения финансов регламент. Той е в груп вид, тъй като все още има много въпроси, на които не сме намерили отговор. Въпроси както от процедурно естество, така и във връзка с съдържанието на финансовия регламент. Знаете, че финансовият регламент е гръбнакът на бюджетната процедура. Той съдържа всички правила и принципи по изпълнението на бюджета на Европейския съюз. Финансовият регламент е от, с хоризонтален характер и е приложим към всички области на разходи и приходи. Обикновено преразглеждането на финансовия регламент се извършва на всеки три години – към момента процедурата е изменена. Ще се спра върху това след малко. В основата на финансовия регламент е упростяване на освояването на средствата по бюджета на Европейския съюз, осигуряване на по-голяма прозрачност и увеличаване нивото на отговорност на Европейската комисия във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския съюз и разходването на публични средства. Предложението, изложено от комисията, цели осигуряване на по-голяма гъвкавост по отношение на бюджетните принципи, хармонизиране на процедурите по отношение на партньорите по изпълнението, въвеждането на схеми, ориентирани към резултатите и усъвременяване на системите за управление на риска и прилагане на мерки за контрол. Всички тези идеи са чудесни. Но становището на нашата комисия е, особено в светлината на изложеното от комисар Гейган Куин, е, че всички тези принципи не се вписват в рамката на съществуващите нужди, особено нуждите за финансиране на научно-изследователска дейност. Два са проблемите. Първият е от процедурно естество. За пръв път финансовият регламент се разработва в рамките на процедура за съвместно вземане на решения, а не в рамките на консултации с Европейския парламент. Това означава, че парламентът ще играе много по-съществена роля при приемането на финансовия регламент. Ето защо комисията реши да предложи така наречената процедура по преработване. Съгласно тази процедура, финансовият регламент няма да бъде изменен от Европейския парламент. Във връзка с това възникнаха редица въпроси на ниво комисия бюджети. Те бяха поставени от докладчика от тази комисия, госпожа Енгеборг Гресле. Тя изиска и становището на правната служба във връзка с възможностите за процедурата по издаване на финансовия регламент. Въпросът бе дали за определени части от документа парламентът да не запази възможността си да внася предложения за изменение. Все още очакваме официалното становище на правната служба. Госпожа Гресле също не е излязла с окончателно становище. На основата на консултациите, които проведох до момента, Изглежда госпожа Гресле предпочита да върне така предложения финансов регламент на комисията и да инициира нова процедура. В рамките на тази процедура парламентът ще разполага с пълни правомощия за внасяне на изменения по текста. Ще видим какво ще бъде и решението на комисията по бюджети, ако тя реши да върне финансовия регламент така както е предложен в момента на парламент, на комисията, извинете, то ще се придържаме към варианта, който ще се разгледа в парламента. Вторият проблем е свързан с съдържанието на финансовия регламент. Ще се спра накратко върху този проблем. Ще опомена само някои аспекти, които ще бъдат от интерес нашата комисия като особено ще взема предвид и чудесното изложение на комисар Гейган Куин и дискусията из членовете на нашата комисия. От гледна точка на нашата комисия, бюджетът представлява особено деликатен проблем, що се отнася до финансирането на иновациите. Обсъдихме този въпрос с госпожа Карвалио, получихме и коментарите на комисията. И след като анализирахме всичко това, в момента сме напълно наясно какво точно ще изискаме за по-нататъчно хармонизиране на финансирането на иновациите в Европейския съюз. Несъмнено, на ниво финансов регламент трябва да се намери баланс между принципа за счетоводна отчетност и инструментите за финансиране на бенефициентите. Във връзка с това са необходими някои допълнителни пояснения. Един от проблемите, свързани с този баланс, е, че финансовият регламент е силно ориентиран към предотвратяване възникването на рискове – това е чудесно, като се има предвид необходимостта от добро финансово управление на публичните средства. Но когато говорим за финансиране на иновациите, то предотвратяването на възникването на рискове по-скоро е пречка за иновациите, а не стимул. Друг проблем е свързан с достъпа до финансиране, особено за малките и средни предприятия, за отделни учени и други. Упростяването на финансирането на научно-изследователската дейност също ще бъде едно от конкретните ни предложения. Трети проблем е свързан с бюджетната дисциплина и доброто финансово управление. Необходимо е да се спазват принципите на бюджетната дисциплина и доброто финансово управление. От друга страна обаче Финансовият регламент съдържа и редица параграфи, върху които трябва да се спрем малко по-подробно преди приемането на окончателния вариант. Госпожа Карвалю упомена нещо, което се съдържа и в финансовия регламент, а именно еднократните суми и единните ставки. Тези два аспекта са особено относими към финансирането на иновациите и трябва да изискаме да бъдат разписани по-подробно в финансовия регламент. Друг принципен въпрос е повторното освояване на лихви, генерирани в рамките на програмите. Обикновено съветът не е особено добре настроен към повторното освояване на генерирани лихви. Той предпочита те да бъдат пренасочени към държавите членки. Мисля обаче, че в ситуация на економическа криза не трябва да изискваме от държавите членки да увеличат вноските си. Вместо това можем да прибегнем към повторното освояване на така генерираните лихви. Говорихме а, днес и за приемливия риск от грешки. Маржът на приемливия риск е особено важен, особено когато става дума за финансирането на програми за иновации и научно-изследователска дейност. Обединени сме около становището, че финансирането на научно-изследователската дейност и програмите за иновации трябва да бъде третирано по-специално, що се отнася до маржа на приемливия риск. Няма да се спирам в повече подробности върху финансовия регламент. Можем да проведем по-подробно обсъждане, когато Комисията по бюджети внесе а, документа за обсъждане в парламента, още повече ако тя го върне на комисията. Тогава ще видим дали да продължим с работата по финансовия регламент или да изчакаме и да видим какво ще предприеме комисията, дали тя отново ще внесе първоначалния вариант. Е Пол Рубих е, би желал да вземе думата. Да. Смятам, че това е едно много важно досие, което представлява основата за всички наши желания във връзка с осмата рамкова програма. Ако нещата не се уредят правилно в финансовия регламент, тогава няма да можем да разчитаме на добро развитие и по отношение на осмата рамкова програма. Така че е много е, важно да знаем е, е, какви изменения и кога, на кой етап ще можем да внасяме изменения, ако изобщо това е възможно. И естествено, що се отнася до одита и до оценката на въздействието, всичко това би трябвало да се уточни, естествено. Когато говорим за одита, би трябвало да мислим и за хората, които ще трябва да изпълняват правилата, а не само за онези, които всъщност ще ги напишат и ще следят за тяхното изпълнение. Така че е хубаво да си подсигурим предварително тяхното съгласие, тяхната подкрепа, както се казва. Много е важно да се извърши оценка на въздействието, най-вече по отношение на малките и средните предприятия не да пишем и изписваме сумати страници, които ще създадат много главоволи и естествено много работа на юристите, но после ще се окаже, че те не могат да бъдат изпълнени. Така че във връзка с този регламент е, смятам, че наистина оценката на въздействието и то от гледна точка на потърпевшите, така да се каже, е, е, е най-важна. Това би трябвало да бъде и приоритет в нашите усилия. Естествено, всички знаем, че е, желаем да постигнем по-голяма ефективност, бихме желали да съкръщаваме сроковете, особено по отношение на плащанията и така нататък. Е, говорим за едно гише, от едно гише до един формуляр и така нататък, но оценка на въздействието. Това е основния ключовия момент. Колегата Оди. Да, благодаря ви, господин председател. Това естествено е Е една много съществена нова версия на финансовия регламент. Така че много се надявам, че по отношение на иновациите и изследванията, нашите желания и амбиции ще бъдат съобразени в по-голяма степен. Един момент трябва да бъде проучен много добре. Ако този финансов регламент е, даде възможност за взимане на кредити в областта на иновациите във връзка с това, което чуваме за е, еврооблигациите, е, така, мога да кажа, че това е един положителен сигнал, но като че ли само за сгради се отнася всичко това. И всъщност при настоящите условия, като че ли най-важно е именно да е, направим многогодишна финансова рамка, е, без да е, надскачаме прекалено много е, границите на финансовата прогноза. Така че би трябвало е, като че ли да настояваме за предложение, което ще допринесе за едно по-добро финансово управление. Това е, е, всъщност основният момент за мен. Е, благодаря много на докладчика и на всички изказали се. Е, можем да смятаме, че за днес сме приключили с е, тази точка от дневния ред. А сега преминаваме към бивша точка 5, а сега 6. Докладчик е господин Чичестър, гарантиране независима оценка на въздействието. Благодаря. Това е мнение относно независима оценка. Искам да докладвам пред е, колегите. Имахме заседание на а, а, докладчиците в Сянка миналата седмица в Страсбург, в резултат на което успяхме да съставим 6 компромисни изменения. Като разбира се, те отражават мнението на колегите. Не можахме да постигнем пълно сътрудничество за съжаление. Така че ще трябва да гласуваме на някои отделни, по някои отделни изменения. Тъй като колегите, с които дискутирах тези изменения, не са тук, малко ми е трудно да не влизам в повече подробности. Но, благодаря за съвместната работа, госпожа Мила Ретеел, колегите ми от НП, по много от въпросите. Разбира се, ще се... С удоволствие бих разгледал по-подробно тези е, предложение, но като виждам е, големия брой колеги, които присъстват е, в момента тук, вероятно можем да преминем нататък и бих изчакал. Може би господин Руби би искал да направи няколко бележки и аз ще отговоря, разбира се, когато му дойде времето. Не разполагам с текста на тези компромисни изменения, но ние ги подготвихме Съгласихме се по тях. Е, предполагам, че са раздадени или ще могат да бъдат раздадени сега или преди гласуването утре а, е, сутрин. Благодаря, господин председател. Гуд, Паул Rübig е als erster das Wort. Рюбих е първият оратор. Да, ще благодаря много сърдечно на Джил Чичестър. Тези компромисни предложения, е, договорени с докладчиците в Сянка, бяха подкрепени единодушно от политическата група, към която принадлежа. Три са основните моменти, на които ние много държим а именно не служители от на комисията, а експерти да извършват е, така, проверките и освен това да се осигури именно прозрачност в истинския смисъл на думата при оценката на въздействието. Прозрачност и от гледна точка на потерпевшите, на зас... пряко засегнатите лица, които да могат да се изкажат, да вземат отношение. И освен това, на трето място, по отношение на конкурентоспособността на предприятията, трябва да помислим за това какво означава оценка на въздействието по отношение на а, международната конкуренция и мястото на тези предприятия на а, международния пазар в рамките на взаимоотношенията с конкуренците. Трябва да имаме предвид най-вече интересите и възможностите и потребностите на малките и средни предприятия, чието възможности не са неограничени. Те имат е, естествено по-ограничени възможности по отношение на е, персонала. На трето място ще спомена нещо, което ни се случи миналата седмица в Страсбург по време на пленарната сесия Ставаше дума за закрила на майчинството. А, след това, обсъждайки аспектите на бащинството и евентуалната закрила на бащинството, се оказа, че ние нямаме оценка на въздействието. Не е правено такова нещо. Така че не бихме могли да вземем решение по този въпрос. Естествено, че в 27-те е, държави членки има различни възможности за финансиране, така, има определена специфика на условията на труд и работните места, но всичко това естествено е важно да се знае, да се извърши преди това оценка на въздействието, за да можем да казваме имайте предвид, е, обръщайки се към комисията, естествено, че това или онова е, съдържа елемент на опасност, би могло да не е, тласне напред непременно нашата Агента 2020. Виждате ли, да, видях ви, колега. Добре. Жалко е наистина. Това е един от нашите централни проблеми в рамките на политическата ни законодателна дейност а именно, че твърде рядко или никога или в недостатъчна степен всъщност получаваме е, информация за е, оценките на въздействието, доколкото те са проведени или по-скоро знаем, че не са проведени и затова нямаме информация. Така че аз е, бих е, настоял ние да продължим е, да настояваме за е, оценките на въздействието и най-вече да обсъждаме тези заключения от извършените оценки върху въздействието. А що се отнася до оценката на въздействието, извършено от комисията, като че ли е, тя би трябвало да включва и някои идеи, е, родени от парламента, така да се каже, предложения, които ние тук е, обсъждаме помежду си, огласяваме ги, а след това не знаем докъде са стигнали и дали изобщо някой е помислил за тях или ги е съобразил. И ако ги е съобразил, какви са резултатите? Колегата желая да вземе думата, моля. Благодаря много. Това искане е от името на колегата ми Тереза Риера. Тя все още се е, справя с транспортни проблеми и логистика, но ме помоли да изразя нейното становище по отношение на тази много важна тема от името на групата на социалистите и демократите като докладчик в Сянка. От нейно име искам да благодаря на господин Чичестър за, както винаги, чудесното сътрудничество. Стигнахме до компромис. Поддържа се оценката на въздействието в този вид на собствена инициатива. Целта е да се повиши качеството на европейското законодателство по този начин. Компромисно изменение 2, което защитава интегрираното, интегрирания подход, економическите аспекти не могат да вземат прецедент пред екологичните. И тъй като много от нашите колеги осветлих необходимостта от по-голяма прозрачност. Ние се надяваме, че мнозинството от групата ще подкрепи позицията на социалистите по отношение предоставяне на, за консултации на този проект от документ, имайки предвид е, съответното законодателно предложение. Благодаря. Благодаря и още веднъж давам думата на Чарлз. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на колегите за конструктивното им участие в обсъждането на този въпрос. Признавам също, че той наистина е много важен. Отсъстват обаче доста членове на нашата комисия. Предполагам, че те ми оказват необходимото доверие. Ще видим дали е така. След като утре приключи гласуването, Предполагам, че и колегата, от чието име говори господин Калфин, е съгласна с разработените от нас компромисни изменения. Не сме получили все още официалното и съгласие. Колегата Рюбих упомена един много важен проблем, а именно, че нерядко в пленарната зала гласуваме по законодателни предложения, без обаче изцяло да сме запознати с предисторията по изработването им. Направихте коментар по проведеното миналата седмица в пленарната зала гласуване за отпуска за отглеждане на дете, отпуска по майчинство. Тъй като този законодателен акт ще бъде свързан с значителни разходи, трябва да се проведе и оценка на въздействието. При това независима такава, Чудесната работа, която върши комисията, може да бъде допълнена от подобни независими оценки на въздействието. И надявам се колегите утре да гласуват за становището. Надявам се вотът да премине без допълнителни осложнения. Благодаря ви, господин председател. Председателят, мога да ви информирам, че колегата Матейра е съгласна с вашите компромисни изменения, така че вотът утре би трябвало да премине без проблем. С това можем да приключим заседанието. След малко ще започне срещата на координаторите. Предполагам, че ще трябва да изчакаме още няколко минути.